Diamo inizio. Колеги, започваме. Добър ден. Заседанието ни започва. Както виждате, председателят е тук. Няма да стане министър на земеделието в Италия. Не се притеснявайте, защото различни имейли и смс и получих от колегите, които ме питаха. Не, колеги, тук съм. Приемаме дневния ред. Първо, ако няма възражение, дневния ред е, може да се смята за прият. Съобщение, превод имаме на всички езици на комисията. Сега трябва да одобрим протоколите от заседанията 4 март, 11 март, 18, 19 март и 25 март. Ако няма възражение до края на заседанието, протоколите се смятат за приети. Освен това, днешното заседание се излъчва пряко в интернет. Скъпи колеги, сега преминаваме към едно изслушване на тема Опитът на новите държави членки в областта на общата сълскостопанска политика за периода 2009-2013 година. Добре дошли на 6 експерта, които ще представят своите становища по опита на съответните държави членки, от които идват при прилагането на ОСП. Трябва също така да отбележа, че прилагането на ОСП е изключително важно като опит за постигане на упростяването, което сме си задали в настоящите преговори с съвета и с комисията. Ще проведем три панела, по два експерта във всеки панел. След всеки панел ще има изказвания на депутати и дебат три панела, по двама експерти, след експертите, дебат с депутатите и така нататък. Първата сесия преки плащания и схема за единно плащане на площ. Първият, който ще се изкаже, е господин Войчех Помайда, който е директор на Фундация за програми за подпомагане в сферата на земеделието, както и бивш директор на съответната разплащателна агенция в Полша. Той ще ни разкаже какъв е полския опит при прилагането на ОСОЕП при първите години след присъединяването на страната. Следващият оратор в първия блок е господин Балаш Джорфи, председател на Земеделската камера в Унгария. Той ще говори за очакванията на унгарските земеделски производители от реформата на общо селскостопанската политика, възоснова въз основа на досегашния опит при прилагането на същата. По 10 минути давам на всеки оратор, максимум 10 на всеки и след това дебат с а, колегите. Имате думата господин Помайда. Albert want to take the floor first? господин Дес иска се изкаже първо. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, eingangs hast du erwähnt wegen... Благодаря, господин председателю. Споменахте правителството в Италия и трябва да кажа, че щеше да бъде обезпокоително нашият председател да се бе върнал в Рим в времена, в които такът изключително важни преговори тук в Европейския парламент. Много се надявам нашия председател наистина да остане с нас до края на нашия мандат. Парола, quindi, al primo esperto. Да, думата на първия експерт, господин Помайт. 10 минути. Дякую, пани Шевоничонци. Много ви благодаря, господин председател. За мен е чест да съм сред вас. Благодаря ви за тази възможност да участвам в това заседание на вашата комисия. Радвам се, че мога да обменя с вас своя опит относно прилагането на общата селскостопанска политика в държавите членки и най-вече по отношение на работата на разплащателните агенции, както и нашия опит по осъществяване на плащанията. Имам удоволствието да ръководя една такава агенция от 2003 до 2005. работих в нея. това съвпадна с подготовката на Полша за присъединяването и старта на преките плащания. Както вероятно знаете, в голяма степен нашия опит се споделя и от останалите нови държави членки на Европейския съюз. От самото начало, разбира се, бяха поставени конкретни задачи. Ще говоря за Полша по отношение на нашите цели. Първо трябваше да въведем някои корекции по отношение на институционалната уредба, както в предприсъединителния период, а също и от началото на присъединяването. Трябваше да приложим новото за нас европейско законодателство, също да подготвим и нашите институции да го прилагат. Що се отнася до качеството и санитарните мерки, тук също извършихме огромна по обем работа за да разширим нашите пазари в посока на Европейския съюз. Това силно ни мотивира да работим и да се конкурираме понякога с много силно, силни европейски партньори. От 2004 до 2012 година в полското замеделие получихме общ обем от 14 милиарда евро. И тук включваме както национални средства, така и европейски такива. Трябва да отбележим също така, че по това време, разбира се, осъществявахме и вноски в Европейския съюз. Ние работим по първи и втори стълб и Ако се опитвате да намерите Польша тук на графиката, ще видите, че при нас равнището е 320 на хектар, което е по-малко от средното от 345 за Европейския съюз. Защо Полша избра а, СЕП? схемата за единно плащане на площ. На първо място това беше определено и продължава да е така по линия на Световната търговска организация като плащане, което е отделено от обема на производството. Тук отбелязваме, че най-вероятно всички европейски държави членки вече имат солиден опит от СЕП. Ние се подготвихме за освояване на плащанията още в първата година от присъединяването, като введохме по-опростени процедури за попълване на заявленията за плащане и съответно коригиране когато е необходимо. Защо простяването на системата се оказа толкова важно? Първо, територията на Полша, както виждаме, 312 000 квадратни километра. Работим с референтни парцели, повече от 34 милиона и съответно референтни парцели по СЕП, които са повече от 10 милиона референтната площ е повече от 45% от общата територия на страната. Броят на регистрираните земеделци 2 милиона земеделски стопанства с средна площ около 10 хектара. През 2000-та година нарастването не беше толкова значимо, но в последствие определено се забеляза нарастване и в момента средната площ е 10,38 хектара. Броят на заявленията, тук това е средният брой, около 1,4 милиона заявления. Това е огромен брой. Ако сравните това с собствения си опит в своята държава членка, трябва, разбира се, да имаме предвид и броя на земеделците в съответната държава членка. Нещо повече. В Полша прилагаме е, специфични изисквания за схемата СЕП на хектар във връзка с е, доброто земеделско и екологично състояние. Говорим за допустима площ 14,1 милиона хектара. Плащането на хектар се отнася до разпределението на средствата по пакета, както и до постоимите култури. Плащането за площите, които отговарят на изискванията за добро екологично състояние, се проверяват, разбира се, във връзка с изискванията и за кръстосано спазване на и съответствие. Польша имаме 10 годишен преходен срок за постигане на тавана на плащанията. На този слайд виждаме динамиката от 2004 до 2013. Тук очевидно изпреварваме събитията, защото сме в средата на периода. Към сегашния момент виждаме на какво процентно равнище се намираме спрямо европейските плащания в зелено и в синьо. Виждаме европейските средства от европейския бюджет. Разбира се, не забравяме и националните средства, тъй като такъв е механизма, който е договорен преди нашето присъединяване. Началото до 2006 част от е, средствата бяха прехвърлени от е, регионално развитие към преки плащания. Ако трябва да говорим за милиарди евро, имаме разбивката тук с динамика от 2004 до 2012, общо 5 милиарда евро в началото. В следващите години виждаме как този обем от средства варира. като варира средно около 3-3,5 милиарда евро на година. Ако видим последното стълбче за 2012, то все още не е а, приключено, защото плащанията са в ход. Какви са предимствата от схемата за едино плащане на площ у нас, с което приключва моята презентация. В Польша смятаме, че Системата СЕП отговаря на мерките за подпомагане, както са предложени от Европейската комисия. Т.е. плащането е свързано с спазването на определени изисквания за съответната площ. Така по-добре освояваме заделените средства, защото нашият пакет е разпределен по площи, измерени в хектар. Така се предпазваме от проблема с неосвоените средства. Освен това, чрез тази система се намаляват социалните и економическите разходи. Тук ще се спра и на предизвикателствата. Смятам, че въвеждането на промяна в системата ще се посрещне добре от земеделците, ще укрепи тяхното самочувствие, тъй като в момента те изпитват безпокойство, че евентуална промяна ще донесе нови разходи. Трябва да внимаваме и с административните разходи. Факта, че имаме СЕП, не означава, че не можем да се възползваме от други схеми за преки плащания, например плащания за млади и земеделски стопани или за малки стопанства, или, например, плащания обвързани с продукция. Мога да дам още един пример, като посоча разходите, които се формират в Полша във връзка с обслужването на преките плащания, средногодишните разходи за обработка на едно заявление възлизат на около 100 евро. Годишно разходите за СЕП – са около 140 милиона евро. Като тук включваме и проверките на място. А, също и въвеждането на информационната система за идентификация на парцелите. Можем да направим разбивка по години и да съпоставим сумите от което виждаме, че административните разходи са в размер на 4,5%. В заключение, надяваме се, че системата СЕП ще остане да действа, защото не смятаме, че е разумно да се отказваме от нещо, което работи доста добре, предвид на факта, че замеделците вече добре се справят с тази схема. Тя отговаря добре на целите на ОСП, а също така е съобразена и с препоръките на Световната търговска организация. Трябва да си зададем един по-различен въпрос, защо да не разширим приложното поле, въобще и принципите на СЕП и да продължим с нейното упростяване, защото когато говорим за промени и реформи, говорим най-често за упростяване. Но ако погледнем практиката и в контекста на новата финансова перспектива, аз лично не виждам много нови елементи. Все пак нека се надяваме, че ще постигнем опростяване, тъй като те се безпокоят, че новите процедури могат да бъдат и по-сложни. Накрая, господин председател, смятам, че ако трябва да се коригира равнището на плащанията, към средното. Това трябва да е основната ни цел и трябва да се предпазваме от е, принципа за историческата продукция. Смятам, че най-добрият е, критерий е оползотворената земеделска площ. Благодаря. Благодаря на колегата Помайда и сега давам веднага думата на вторият експерт, е, отново ще се говори по същата схема, е, система за СЕП. Балаш Гьорфи, председател на Унгарската камера, който ще говори за очакванията на унгарските фермери. 10 минути. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, képviselő hölgyek, urak, tisztelt jelenlevők. Röviden bemutat. Благодаря, господин председател, драги колеги. Аз съм член на Унгарската камера за селско стопанство. Аз съм от едно малко село и имам професионален опит. Аз ще ви представя становището на Сълскостопанската камера. Тази камера беше създадена през март месец и новото е, че, за да стане, че членството е задължително. В миналото бяха 100 хиляди, а сега броят на членовете е 350 хиляди. В момента членството в камерата е задължително за, за всички, които работят в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и устойчивото развитие. Ясно е, че нашата камера стана много важна и бихме искали нашият глас да се чува по-ясно и в международен план. Нашата цел е да помагаме на производителите и искаме а, обща съскостопанска политика, която да не ни ограничава. Лесно е да се каже, но ОСП е доста сложно нещо и заедно с това трябва да повишаваме конкурентоспособността, да увеличаваме устойчивостта Що се отнася до правилата, те са едни и същи навсякъде в Европейския съюз. И аз знам, че това е резултат от продължителна работа, но аз бих искал навсякъде в Европа да има едни и същи условия. Това предполага наличието на по-малко бюрокрация. Е, задължително е да обръщаме внимание на този много чувствителен сектор. Има това е сектор, в който конкурентоспособността е важна, но трябва да възприемаме и дългосрочен подход. Е, имам предвид е, по-конкретно животновътството. Също така трябва да се обръща голямо внимание на млекопреработвателния сектор. Искам да кажа, е, искам да обърна внимание на, на производителите на птиче месо, но нека да кажа няколко думи за младите производители – всички производители, които са под 40 години, би трябвало да получават финансиране. Понякога промяната в поколенията води до там, че няма, че не е много голям, че не е много голям броя на производителите, които са под 40 години. Що се отнася до а, областите, които са предмет на екологична защита, ние сме за този принцип. Смятаме обаче, че има проблем и това означава, че производителите – трябва да поддържат обработваемата земя в добро състояние. има много хора, които гладуват и имаме нужда от мерки за производство на достатъчно и доброкачествена храна. Ето защо ние искаме от парламента е, и съвета да се обърне внимание на повече детайли а, е, относно системата за едини плащания на площ за страните, а, е, които прилагат тази система не искаме да има Европа на две скорости, искаме е, навсякъде да се прилагат едни и същи условия. Трябва да се при... упростяват не само правилата, но и тяхното прилагане. Много хора смятат, че системата е твърде сложна и не кандидатстват за финансиране. Разбира се, тъй като става дума за обществени средства, изразходването им трябва да е предмет на стриктен контрол. Не трябва обаче да изхождаме от допускането, че злоупотребата е широко разпространена и че получателите, бенефициентите подхождат недобросъвестно. Унези задачи, които описах, са общи за всички. По тях трябва да се работи както на национално, така и на европейско ниво. Аз мисля, че тези проблеми трябва да се обсъждат и затова ги и изредих. Според мен има шест важни въпроса. Представих ви ги и се, и ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря. Благодаря ви за това, че спазихте времето и сега ще а, започне дебат по тези две изказвания. Заместник председателя Чикерски се е записал. Има ли други желащи да се изкажат? Ако няма, преминаваме към следващия блок. А не съм, че бъде пирши. Не хотявам бъде пирши. Но так се не мислех, че ще трябва да се изкажа първи, но явно съм първи. Първо най-общо. Говорим за опитът на новите държави членки. Този опит е много интересен и той трябва да бъде а, разгледан много внимателно. Това ще обогати реформата на ОСП. И слушахме две презентации до момента. И двете бяха много интересни. човек малко или много не може да избяга от националната гледна точка, така че тя винаги се налага, дори да говорим за някой учен, който се произнася за това е хубаво да поканим и външни експерти, които да се опитат да погледнат с нов поглед върху промените, които са настъпили в тези държави и членки. Жалко е наистина, че не е направен анализ. преди присъединяването имаше много анализи, но след присъединяването те са много малко. Когато говорим за разширяване, като че ли сме малко самодоволни, казваме си, ето, имаше разширяване и то в период, в който бяха заделени пари за земеделие и средствата бяха много по-малко. от тези в миналото. Тук обаче играят вече и пазарните сили. Имаше промени на тарифите, имаше промени на валутния курс. Когато Польша се присъедини към Съюза, тя бе нов играч на този свободен пазар. Така че положението бе съвсем ново. Опитвахме се и преди това да отворим пазара си, но имаше много страхове от много части от обществото. и резултатите се усетиха значително от земеделските производители в Полша. Не бива да забравяме, че економиките на новите държави членки трябваше а, да изминат един дълъг път преди да стигнат до свободната пазарна економика, тъй като те тръгваха от позицията на една планова, централизирана економика. Земеделието а, също бе централизирано. Имаше големи за засета, Имахме много кооперации, но е, и членството в тези кооперации бе задължително. Тоест бе задължително доброволно да участваш. Положението от тогава се е променило много, но хората още помнят е, този опит. Помнят, че са били принудени а, да влизат в кооперации и това им е било наложено отгоре. А, този опит не бива да се забравя. Това не е само в Польша, в много други държави. Също така имахме и купони, а, за да си а, купуваме определени продукти, тъй като е, в Польша имаше хранителни продукти, които не се продаваха свободно на пазара. Така че хората бяха много мотивирани да се промени системата, е, тази купонна система. И някои хора извън нашите държави, като че ли не го разбират това, не разбират нашата решимост да променим тази система Отправната ни точка беше абсолютна бедност. Трябваше да се реформираме, ако, искахме, ако искаме да, да излезем от, от бедността и от нищетата. Ето това е контекста, в който се състоят всичко това, за което говорихме. Приехме СЕП, аз лично участвах, е, отговарях за тези въпроси в Земеделското министерство на Полша. Избрахме плащане на хектар, т.е. това беше единицата площ. Знаехме какво означава всичко това, знаехме какво се случва в е, СТО. Това бе споменато от е, полския оратор – господин Помайда, нямаше как да имаме свързани плащания, т.е. където плащането да зависи от производството. А, може би големите стопанства са пострадали от такъв вид а, решение, но социалните стопанства всъщност се облагодетелстваха от едно такова решение. Подходът бе, бе, бе добър и, и проработи. Завършвам. Колкото повече говорим за реформата на ОСП, толкова започвам да се колебая дали е нужно да запазим единствено и само системата на СЕП мисля, че тази система трябва да е една от многото, т.е. един от начините за подпомагане на стопаните. Но е, в Европейския съюз е- земеделското стопанство е много разнообразно и последните години все по-многообразно става след е, последните вълни на присъединяване. Така че трябва да вземем предвид това многообразие И мисля, че до момента ОСП работи доста добре. Благодаря Алберт Дес и след това Магинес. Благодаря ти, Пауло. Благодаря на двамата експерти за докладите им от тези е, две нови държави членки. Много се радвам, когато посещавам тези държави. Полша, Унгария, Латвия, която иде от е, тях и винаги съм впечатлен от земеделските стопани, защото има и големи стопанства, и малки стопанства в тези страни. Но това всъщност, което ме впечатлява, е какво успяват да направят семействата като съживяват своите стопанства. Всички искат упростяване, по-малко бюрократична тежест, но това като че ли няма да стане ако продължаваме с същата структура съвет, парламент, комисия. Няма как да стане. Всичко опира до позициите на държавите членки. С нощи попълвах формуляри за първото три месечие с Синами и вече не получаваме исторически премии. Едно и също плащане. Вече няма свързани плащания, а едно и също плащане, независимо какъв е вида меделско стопанство. Беше много по-лесно, между другото, да се попълни формуляра. Просто пишеш броя хектари, видовете култури, които се отглеждат, така че много бързо се попълва. Това обаче, което не ми харесва и многократно съм го казвал, е, че не успяваме по-бързо да приравним стопанствата в различните е, държави членки на Съюза. Ако е, сравним размерите на стопанствата, ще видим, че не е справедливо за онези в е, новите държави членки. Като член на групата Европейски съюз Украина, посетих преди няколко дни страната и видях, че има някои предимства за Полша и другите държави от това, че са в Европейски съюз. Защото когато говориш с Украина, която не е в Европейски съюз, има огромни стопанства, хиляди хектари и след това малки стопанства, примерно, които се занимават с млекопроизводство те, може би, дори произвеждат само 20 литра мляко дневно. Та, те ни казваха, че не получават никакво подпомагане от страна на държавата, каквото, между другото, ние получаваме от Европейския съюз. Така че малките земеделски стопани имат нужда от а, оборотните си пари за да си купуват семена за посев и така нататък. Положението им е много тежко. Господин Шикерски говори за планираната економика, но има нещо, което трябва да ни притеснява. Събто неделя се прибирам вкъщи и виждам какви са решенията на Европейски съюз в реалния си свят. Това, което ме беспокои, понякога е като че ли се връщаме към нещо като планирана централизирана економика и трябва да се запитаме това европейско ли е. Говорих с фризьора си, който каза, че сега имало правила за това колко трябва да е дълъг кабела на сешуара. И човек наистина се пита какво правим на европейско ниво, какво трябва да регламентираме и какво не трябва да регламентираме. За ОСП е, по същия начин не би трябвало да въвеждаме пренатоварване, по-голяма административна тежест за фермелите и трябва да видим дали не трябва да тръгнем в друга посока. Мангинес. Магинес. Um, а, много се радвам, че вие сте сред нас и а, не сте в Италия. Приемам коментарите на господин Дес. А, чух две послания тук. Да се запази сегашната система а, на СЕП във връзка с реформата, тъй като се въвеждат промени и мисля, че това послание трябва да се запази и за преговорите. Искам се обаче да чуя малко повече относно въздействието на плащанията в рамките на ОСП в двете държави членки, например, какъв е бил ефект върху животновътството и земеделската продукция. Има ли нарастване или не? Какво се случва с структурата на земеделските стопанства като ефект? Искам и се да получа тази информация, защото това ще ни помогне да прецизираме политиката, да разберем по-добре какви ефекти постигаме на ниво земеделско стопанство. Ако имаме такава информация за това въздействие, тя ще е особено важна за мен. Също така, ако могат двамата експерти да ни кажат дали се наложило да обмислят въвеждане на а, нови плащания и колко скъпо би било това. Сега казахте, административните разходи са 4,5%. Ако трябва да се въведе такава промяна, какви ще бъдат те? Благодаря. Ще дам отново думата на докладчиците за кратък отговор на вашите въпроси и след това преминаваме към следващия панел. Имате думата. Panie Przewodniczący, Wojciech Pomajda e, z Polski. Господин председател, благодаря за тази възможност да отговоря на въпросите. Мисля, че те изискват и подробна информация и по тази причина няма да съм в състояние да отговоря подробно в момента. Но професор Поджевски ще говори във втория блок на днешното заседание и вероятно той ще засегне тези въпроси. Аз не говорих за административното време, говорих за административните разходи, които наблюдаваме в Польша във връзка с тези субсидии. Мога да повторя, ако не съм бил достатъчно ясен. Средно административният разход за обработване на заявление е около 100 евро. И ако имаме около 1,4 милиона заявления годишно в Польша, лесно можем да изчислим огромния обем от средства, които се плащат. По-голямата част отиват като разходи за инспекции и поддръжка на информационни системи. В момента не можем да посочим с точност как ще се променят разходите, ако се внедри нова система, тъй като при една нова система трябва да започнем от самото начало с нови разходи. Ще има нови изисквания във връзка с кръстосаното спазване на законодателството, което изисква нови анализи, изчисления. И ако от Польша се изиска това, разбира се, ще го направим, но първо трябва да изчакаме официалното решение. Ще ни е необходимо време за подготовка на анализа на тези разходи. За щастие в момента посоката на дебата в Польша е в полза на СЕП. Не знам за останалите държави членки, но в Полша това е посоката. Благодаря. Господин Йофи. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да отговоря на някои от въпросите. Най-напред искам да уточня нещо което може би е останало неразбрано в, моето изложение. Всъщност ние не искаме да запазим а, схемата на едини плащания за винаги. Това, което иска Унгазирия, не е тази схема да се запази за винаги на всяка цена. Бих искал да знам, бих искал да знам как ще се осъществи прехода и какви условия ще се определят за бъдещето. Най-важна, най- най сериозната най цена не е свързана с прехода. Проблемът е, че не е много ясно какви ще бъдат промените. За да можем да подготвим новите закони, искаме да знаем какво се предвижда. Що се отнася до малките семейни стопанства, е необходимо на тях да им се оказва сериозна подкрепа. Това е очевидно. Смятаме, че тези семейни стопанства не могат да оцелеят без помощ и не могат да гарантират приемлива производителност. Ние бихме искали хората да останат в селските райони. За тази цел трябва да им се помогне и трябва да се помогне на малките стопанства. И за това унгарското правителство смята, че трябва да се променят нещата. В момента обработваемата земя 50% от нея се притежава от големи стопанства, другата половина от малките. И тази структура трябва да се променим. Смятаме, че новите закони ще могат да осигурят тази промяна. Надяваме се да имаме сериозно мнозинство, квалифицирано мнозинство. Благодаря, благодаря за първия панел. Преминаваме направо към втория, който е свързан с, с селското развитие. Нашите докладчици са Елита Бенга, ръководител на отдел за развитие на селските райони в Института по аграрна економика на Латвия, подкрепа за програмата за развитие на селските райони, бенефициери и състояние на аграрния сектор. След това госпожа Емилия Мохан, секретар по европейските въпроси в Министерството на земеделието на Румъния, която ще говори за укрепване на подрегионалната економика чрез новите мерки по отношение на дребните земеделски производители, предприяти в рамката на ОСП в Румъния. Първа е госпожа Бенга.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 проведахме едно проучване за последните няколко години и искам да ви представя нашите констатации. През 2010 година е имало 7... В селските райони са живели около 700 000 души. Основната цел е, би, е, беше да се, уве, да се подобри положението на тези, които живеят в селските райони. С, е, основните задачи са били подобряване на конкурентоспособността в селското стопанство и е, горското стопанство. Второ, подобряване на околната среда, трето място подобряване на качеството на живот в селските райони и диверсификация на селското стопанство и накрая подходът лидер. Латвия е една от страните, в които се прилага подхода лидер. Това е много важен елемент на нашата дейност когато погледнем развитието на селските райони, ще видим, че ефектът е много сериозен. Имаше 36% спад в броя на стопанствата. Броят на стопанствата сега е по-малък. Сви се и на броят на хората, които живеят в селските региони. Тази тенденция не е характерна само за Латвия. Ние се надявахме, че в селските райони ще живеят повече хора, но това не се случи. Ако обърнем внимание на разпределението на средствата за селското стопанство и стопанствата, ще видим, че основният приоритет е подобряване на конкурентноспособността. Първоначално за тази цел се отделяха 40% от средствата, след това те, тези средства бяха намалени на 28%. Сумите е, средствата, които се плащат за по-необлагодетелствените райони, се увеличиха, което беше в ощърп е, на дейности и региони, в които се създаваха повече работни места. Виждаме, че е, броят. Виждаме, че повечето стопанства са много малки и приходите от стопанствата са недостатъчни, за да се осигури издръжката на живота. Големите стопанства получават голяма част от средствата и те повишиха своята конкурентно способност. Малките стопанства са тези, които са проблем за нас и те преж... преминават през труден момент. Виждаме, че в на север и на изток зелените, отцветените в зелено а, са, произвеждат жито и това са страните, които ще бъдат житницата през а, следващите години. Ако направим сравнение между Латвия и Холандия, от дясно ще видим, че Латвия постига добри резултати. в областта на емисиите на парникови газове от сълскостопанския сектор. В това отношение Латвия се справя добре. Ако обаче използваме за критерии милиони е, ако вземем за критерии 1 милион произведена продукция, тогава резултатите не са толкова добри. И ако бъдат наложени квоти, нашата конкурентност, способност ще спадне. Просто няма да можем да се развиваме. Какво спечелихме от програмата? Виждате, че конкурентно способността е един от основните елементи – Тук виждаме разпределението на средствата между инвестициите в селското стопанство, инфраструктурата, хранително-вкусвата промишленост и други. Тук е показана, са показани тенденциите и еволюцията в Латвия. Радваме се, че заетостта е на нивото на 15-те държави членки с най-добри резултати. Нещата обаче малко се променят, ако вземем предвид събестоиността на производство като допълнителен критерий, тъй като е, при нас 9,3 работници произвеждат толкова, колкото се произвежда за по-малко работници в други страни. Той става дума за производителността. Но общо взето успяхме да излезем от кризата без сериозни поражения. Производителността в стопанствата се повиши значително, същото въжи и за доходите. Въпреки, че работят по-малко служители. Повиши се производителността и се запази нивото на производството. Бяха направени редица дългосрочни инвестиции. Това означава, че общият баланс е положителен. Някои от промените в първоначално доведаха до отрицателни резултати, които в последствие бяха компенсирани. Бих казал, че средно доходите на заетите в селското стопанство в Латвия е, са около 6000 на човек, едно от най-низките в Европейския съюз. Ето защо за Латвия е много важно да повишава своята конкурентно способност. Всяка държава членка при присъединяването си е имала своя специфика. Въпросът за околната среда е изключително важен в Германия и Холандия. Там селското стопанство е по-екстензивно, но в Латвия нещата стоят по различен, различен начин. Председателя. Благодаря ви. Господин Мохан има думата, за да ни представи за да ни представи нещата от името на Министерство на земеделието на Румъния. Заповядайте. Добър ден, председателю. Ще се опитам съвсем накратко за около 10 минути да представя начина по който дребните фермери в Румъния се облагодетелства от политиките на Европейския съюз след присъединяването. Ще започна с едно сравнение между периода до 89-та година и след това 2020 година. И 12 извинете. Какво е най-важното тук? 13,7% от земята бяха разделени в миналото, което доведе до проблеми. 88% беше интензивно търговско земеделие, 14,7% държавни ферми, и 50% екстензивно земеделие, 3776 кооперации с средно 2557 хектара на кооперация. Cele uh, 14,7 милиона хектара de След либерализирането на земеделието вече Имахме 9,7 милиона хектара, от които 12 хиляди бяха стопанствата, които се занимаваха с търговско интензивно земеделие, около 5 милиона хектара и 900 хиляди стопанства от земеделие, което се извършва от е, семейства, с които се издържат с това. След това имаме и средно големи ферми, 1,7 е, милиона хектара. В момента имаме 2 милиона хектара неизползвана е, земя, не включена в СПП. Ето, това е съвсем ясно на тази графика. Тук ясно се вижда, че има групиране на земята в дребните ферми в сравнение с големите, които могат да стигнат до 60 000 хектора. Това, което всъщност ни интересува е първата част на графиката. Ето тук виждаме, че имаме малките ферми между 1 и 10 хектара. Те са около 93% от всички стопанства и 32,3% от територията, която може да бъде финансирана от СЕП, принадлежи на тях. Ето ви фермите, извинете, стопанствата между 1 и 5 хектара. даваме най-големи проблеми. Тук виждате разпределението, което е еднообразно. Статистиката показва, че има положителни и отрицателни аспекти. Има само два района в страната, Ильфо и Вентулча, които са в червено, показани а, тук. Много малки ферми има тук. Обяснението е ясно. Илфов е един район около Букурещ, столицата, а Тулча има е най-слабо населения район в страната. Замеделските, замеделието там не е много интензивно. Какви заключения можем да извлечем от тук? Има различни райони. Виждате, че тези райони не са достатъчно конкурентоспособни, не произвеждат достатъчно и ако мислим за следващ аспект виждаме, че те блокират земя, която може да се използва от други фермери. Същите ферми, които така еднообразно са разпределени в страната, предоставят много важни а, услуги на местно ниво. Говорим в крайна сметка и за предоставяне на обществени услуги. Говорим за многообразие, биоразнообразие, там се поддържат традиции, както и е, наследството на Европейския съюз. Те опазват е, пейзажа е, и е, дават възможност за развитие на агротуризъм и да, да, в крайна сметка да продължи да се развиват, е, да, извинете, да продължат да се развиват селските райони, за да има живот в селата. Не е нужно да влизам в подробности. Е, мисля, че всички знаят, че след комунизма, т.е. извинете, при началото на комунизма селските райони бяха разрушени, защото бяха наложени кооперациите и съответно отговорността за частната собственост изчезна. Това е проблем дори и днес. Малките стопанства са много важни чисто демографски, защото така се избягва а, изоставянето на а, земеделска земя. Нека да видим колко са жизнеспособни тези стопанства. Сесийските данни показват, че основните приходи на семействата е от производство на сълскостопански продукти, 37,6% идва от това. Те имат собствени ресурси, а само 9% от приходите на семействата всъщност са в, в, в, в, в парично измерение. Всичко останало се измерва като стоки, като услуги. Защо се потребява собствена продукция? Защото тези хора имат много ниски а, е, доходи. Както каза и прежде говорившия, е, ориентацията към пазара, диверсификацията са много ограничени. Тези хора произвоз... произвеждат за собствено потребление. В селските райони в Румъния имаме много е, по-низки е, показатели за безработица, отколкото е, в градските райони. Тоест, така се запазват работни места и има възможност да се създадат дори и нови работни места. Още един аспект, който може да се забележи тук, е процесът е, на участие на възрастни хора. Много хора над 55 години се занимават с това. И затова ние насърчаваме младите фермери е, и насърчаваме ги да започнат да се занимават с земеделие. конкурентноспособността в земеделието не трябва да се смята за пряко свързана с големината на стопанството или принадената стойност, защото а, не, това е най-важното. Има си и традиционни продукти, които се произвеждат. Сега за преструктурирането, идентифицирането и насърчаването на економическото измерение на стопанствата и тяхното економически потенциал. Тези, които не могат да се променят, трябва да бъдат подпомогнати да излязат от този отрасъл и да се занимават с нещо друго. Производство на традиционни продукти съм записала тук и възможност за бъдещо развитие. Трябва да подпомагаме а, е, селските стопани, без да блокираме на естествената, еволю... естествената еволюция на събитията. От тези 900 000 ферми, ферми. Виждате, че как са разположени нещата. Средната площ е от 2 до 4 хектара. Голямата част от фермите до 5 хектара също се занимават и с животновътство. Е, това също може да допринесе Нататък. Сега някои мерки, които предвиждаме и как тези мерки ще ни помогнат да продължим напред, да насърчаваме дребните фермери. Първо, преките плащания на хектар по първи стълб и след това CNDP за производство а, на, на, на земеделски продукти, след това в първа и втора ос, подкрепа на дребните фермери, даване поминък на млади фермери, модернизиране на земеделието, подкреп за необлагодетелствени райони в планински масиви и така нататък. Какви са тенденциите? Първо, политиките след присъединяването доведоха до намаляване размера на фермите, сега са между 1 и 2 хектара, и бавно увеличаване на а, процента големи ферми. Под големи разбирам 4-5 хектара. Мерките за развитие на селските райони, ако погледнем, можем да кажем, че мярка 4 1-4 предизвиква голям интерес. Стопаните бавно се съсредочават върху пазара и развиват а, своя бизнес. Мога да ви дам подробности, но искам да покажа някои а, снимки от района. Мисля, че те говорят а, сами по себе си, независимо колко са големи усилията, трябва да поддържаме дребните стопанства. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Много ви благодаря за вашата презентация и за снимките, защото понякога а, снимките иллюстрират нещата по-добре от думите. А сега има ли желащи да се изкажат в дебата, господин Картеле? Köszönöm szépen. Романо. Благодаря, председателю. Изслушахме представителката на Румъния. Тя ни каза, че румънското правителство иска да въведе нов данък. Специален данък върху приходите на земеделските стопани. Този данък, който иска да въведе правителството, всъщност ще обложи преките плащания. И а, онези, които не плащат а, данъци. А, един вид всичко това ще бъде отнето от тях, защото ще им се вземе част от СЕП не бива да се правят такива неща. Това е злоупотреба. В Комисията по земеделието много неща направихме, за да може държавите членки да увеличат нивото на преките плащания, най-вече Румъния и Балтийските страни. За да може страните да не, не облагодетелстват тези фермери. Това са пари, които не се вземат случайно, според мен. За да се увеличат доходите на румънските земедели, земеделци, стари държави членки трябваше да, да платят така ли е, че всичко това го направихме не обаче, за да дадем пари на румънското правителство и на румънската държава. Не. Искахме да сложим край на а, необлагодетелственото положение на румънските земеделски стопани. И това решение, което е взело сега румънското правителство, не е справедливо и не е коректно. И за това смятам, че румънското правителство трябва да махне този данък, който е решил да въведе, чисто и просто, защото според мен то не спазва европейското право. Bardzo, <clears throat> bardzo dziękuję. Proszę o kolejne. Много ви благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Заповядайте. Ja, ich habe äh, drei kleine Nachfragen. Да, Господин председател, имам три кратки въпроса. В подкрепа на древните земеделски стопани и економиката. Обикновено говорим колко е важно да задържим хората в селските райони. Тук спомнахте и програмите за младите земеделци. Това е част от реформата и нашите решения. Въпросът ми е, какъв размер на стопанство препоръчвате за младите земеделци, ако те останат и трябва да оцелеят? И вторият ми въпрос, може би трябваше да го задам в първия блок. В много нови държави членки има площи, които не са регистрирани за целите на СЕП. Това е бомба с закъснител. В Румъния чувам цифри от е, порядъка на 2 милиона хектара. Имате ли решение за това? Мислили ли сте вече как да се справите с е, тези площи, които не са регистрирани или очаквате решение от Европа? Или пък е, смятате, че това е добро за околната среда? И другия ми въпрос е за селските райони. По линия на втория стълб имаме съфинансиране от националните бюджети. Какво е вашето виждане по това съфинансиране по втория стълб от държавите членки? Благодаря. Tej глас zabierze посъл pan Много ви благодаря. Господин Ходоховски. Благодаря, господин председател. Ще отговоря накратко. Първият оратор говори за специален данък в Румъния. Знам, че полското правителство възнамерява да направи същото и земеделските стопани там вече излизат на протест. Това се очертава като голям проблем и той ще повлияе отрицателно на положението на земеделците не само в Румъния, но и в Польша. Връщам се на думите на госпожа Мохан. Госпожо, вие твърдите, че в Румъния има 2 милиона хектара и това е площ, която не се обработва. Каква е връзката с преките плащания? Смятам, че за такива площи, които се оставят без обработване или на угър, има определени условия и, например, колкото по-малко е плащането, толкова по-големи са площите оставени на угър. Има ли такава връзка при вас? Има ли такава съразмерност при вашите преки плащания в Румъния? Господин Дес, имате думата. Благодаря, господин председател. Помолих за думата, тъй като тук разбираме, че това правителство възнамерява да обложи тези плащания. И първо трябва да установим дали това е позволено по смисъла на европейското законодателство. Очевидно има такива правителства в Европа, които вървят в такава посока. В Германия има регионални правителства, които мислят в посока на частично облакане на земеделци. Но ако установим, че в Румъния държавата възнамерява да изземе от дохода на земеделците, тогава смятам, че не можем да проявим разбиране към такова намерение. Въпросът ми към румънски експерт е следния. Дали сегашното правителство в Румъния възнамерява да постъпи така, защото ще трябва да предприемем действие по този въпрос, тъй като това няма да доведе до справедливо разпределяне на средствата в Европа, ако едно правителство реши да иземе част от тях за себе си случай, че няма повече въпроси, позволете да добавя един. Каква тенденция очаквате по отношение на статута на обработваемата земя? Знам, че в много от държавите членки предстоят промени в режима на обработваемата земя. Какво е вашето виждане? Благодаря. Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej. Czy, czy, czy pani pierwsza, tak? Предлагам да вземете думата в реда, по който се изказахте. Attiecībā uz to daļu, kas ir mums, nu, tā ir problēma, ja mūsu valdība arī to izdomās aplikt ar nodokļiem. Es domāju, ka neviens nebūs. Tā, има такъв проблем и ако нашето правителство излезе с такова предложение, никой няма да е доволен от е, него. Защото това е, е доход, е, определен за земеделските стопани. По принцип, доходът подлежи на облагане и това е по решение на правителството. Що се отнася до размера на стопанствата, и тук имам предвид размера на средно голямото стопанство. Можем да говорим за 16 000 евро като обем от средства. Размерът няма значение. По-важното е какво правим с земята къде се намира земята, какво е географското и положение и как се ползва. Също така интересуваме се и от е, региона, в който е разположен парцела. Ние не можем да казваме на земеделския стопанин какви култури да отглежда. По-скоро тук нещата опират до е, консултиране на земеделците. Когато говорим за малките и средни стопанства, трябва да кажем, че в нашата държава преобладава е, дела на малките стопанства. У нас имаме голям проблем с застаряващото е, население. В е, тези малки стопанства работят възрастни хора и една от нашите цели е да насърчим повече млади хора да се заемат с земеделие, с отглеждане на сълскостопански култури или животновътство. Но това са сектори, които изискват тежък физически труд. Труд, който се полага ежедневно и няма как да кажем на една крава, че няма да я доим днес. Трябва да помислим как да насърчим новото поколение земеделски стопани, евентуално да въведем работа на смени, така че хората в животновъзството да не се налага да работят денонощно. Това е важно съображение. И трябва да помислим какъв да бъде акцента в бъдещото развитие на ОСП, да се помисли за биологично замеделие. Ние сме а, сравнително малка страна, която не може да предопредели тенденциите на пазара. Иначе биологичното земеделие изисква едни по-различни технологии. Благодаря. Следващия оратор. Okay, so Ще говоря английски, за да бъде по-кратко. Що се отнася до данъчното облагане, като експерт мога да кажа, че не съм особено доволна от тази политика. Тя вече създава доста проблеми за фермерите. Политиката беше въведена като експериментално, за да се види дали могат да се съберат повече постъпления за бюджета. Проблемът обаче е, че големите стопанства не са толкова сериозно засегнати от тази политика. Засегнати са малките и средни стопанства, които вече се оплакаха от това, че от тях се иска да бъдат облагани по този начин. И може би не е справедливо това да се прави. Е, знаем, че Румъния е една от страните в която нивото на преките плащания е сред най-низките. То е, нивото е ниско, въпреки че имаме все още възможност да допълваме плащането на националния бюджет. Що се отнася до младите производители, не обмисляме въвеждането на някакво начално ниво. По-скоро мислихме да разработим политика за привличане на колкото може повече млади хора в селското стопанство в, по първия стълб. Доколкото разбирам, това е целта и на мнозина да бъдат привлечени колкото може повече фермери в системата. Един сериозен проблем за Румъния са 2 милиона хектара и земята на Угър. Тези 2 милиона хектара не са в е, системата за управление и контрол. Така че за тези хектари няма плащания. През 2014 година ще се либерализира пазара на земя и ще има възможност тази земя да бъде включена в системата. Тук беше казано, че колкото повече земя влезе в системата, толкова по-низки ще бъдат плащанията. Така че ще възникне проблем. В повечето случаи става дума за земя, която е целина, която не, не, не е продуктивна земя. Що се отнася до зеленото земеделие, то не е проста работа. Има определени критерии и условия, които трябва да се спазват. Беше зададен и един въпрос за финансирането за държавите членки. Най-сериозният проблем, свързан с кофинансирането, е поне за Румъния, бюджетите на регионите са много ниски. Повечето проекти имат европейско финансиране, но за останалите финансирането от националния бюджет е много трудно поради проблемите на местно ниво. Що се отнася до тенденциите, в е, управлението и производството в селското стопанство. Успех за нас е биологичното земеделие. Все повече стопанства преминават от е, традиционно земеделие към е, екологосъобразно. И мисля, че това е тенденция, с която не можем да не се гордеем. Трудно е, мащабите са все още малки, но нещата се развиват. Започваме да се превръщаме в страна износителка. Изнасяме за Германия. През септември бях в едно бях на едно много голямо изложение на био, органичното, биологичното замеделие и ние бяхме много сериозен участник и мисля, че тази тенденция е много положителна. Благодаря ви. Господин Яр Виждам, че имат още един въпрос. Заповядайте. Да, господин председател, още един въпрос е, във връзка с казаното от е, господин Дес и от господин Гладфел, за да не се забравят, тъй като нещата са малко объркващи. Данъчното облагане е в, приоритет, е в прерогативите на държавите членки. Облагането на преките плащания може би не е законосъобразно. Може да има преразпределене, но не смятам, че съответства на европейското законодателство да се облагат преките плащания. Това не са, е, това не може да се третира като обикновено поданъчно, е, подоходно облагане. Мисля, че трябва да обсъдим е, подхода си към този проблем. Не знам дали това беше въпрос или изразено становище. Не знам дали някой от а, а, експертите иска да коментира. Ако да, ще добавя един въпрос от председателя. Вие говорихте за традиционното производство на храни. Вие отдалечавате ли се от тази тенденция? какво точно представляват промените? Вие говорихте за преминаване към за преминаване от традиционно към екологически чисто производство. Всъщност традиционното производство продължава да си съществува. Има много стопанства, които произвеждат олио по традиционния начин, но а, те не са екологично чисти. Не, не работят в съответствие с принципите на органичното замеделие. Няма обаче конкуренция между двата вида производство. И двата вида производство са ориентирани към пазара. Благодаря. Мартин, днеска си много мълчалив, което се случва рядко. Сега преминаваме към третата част, социално-економическата част от нашата дискусия. Според мен ще можем да направим обобщим това, което беше казано до сега. Първият оратор ще бъде господин Чижевски, той от университета в Познан и ще говори за приспособяване на механизмите на ОСП към очакванията на държавите членки на ЕС и интересите на полското селско стопанство. Чудя се дали въобще е възможно такова приспособяване. Очаквам с нетърпение. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да говоря пред вас. Всъщност за втори път имам това удоволствие, тъй като и преди съм бил канен от вашата комисия. Поради недостатъчното време няма да се занимавам с конкретния полски опит, тъй като някои от преждаговорившите вече се спряха на него. Ще се спра на нещо различно. Аз представлявам факултета по економика на Познан и работя в областта на макроекономиката и хранително-вкусовата промишленост. Тоест, ние правим връзка между макроекономиката и производство на храни, Това обяснява и защо в моето изложение ще се опитам да разгледам ОСП като система. To być ocena bardziej uniwersalna. Nie wiem, czy spełnia oczekiwania pana. Вече мога да ви представя една оценка, която е, има малко по-общ универсален характер. Господин Шикерски с спомена, че се а, има предпочитание а, към по-индивидуалния подход. Не знам дали знаете, че когато говорим за регламенти, за правила, за инструменти, когато вие говорите за инструменти и регламенти, всъщност вие участвате в битката, в борбата за промяна в парадигмата и в начина на мислене. Ако погледнете финансовата рамка до 2013 година, ОСП винаги е била емоционален въпрос. И се говореха за, говореше за решения, които не бяха приемливи за всички. Можем обаче да намерим общ знаменател. Първият аспект е противоречието между либералния вариант и държавния вариант. Мисля, че имам сериозна промяна в модела индустриален тип селско стопанство към балансирано селско стопанство. Чрез една страна, Решенията, които пред... бяха представени до сега в рамките на либералния подход, са свързани с повече конкуренция, увеличаване на достъпа до световните пазари и промяна и прехвърляне на ресурсите от селското стопанство към други дейности. Намаляване на излишъците от произведени храни и търсене и намиране на а, необходимите финансови средства. От друга страна е държавният подход. Там доводите могат да бъдат обобщени последния начин. Първо, изтичане на економически излишък към несъскостопанските сектори. Особено във връзка с факта, че ключовият фактор тук е именно земята, се възприема като актив, който не може да се прехвърля, който е немобилен. Ако отчетем също така ефекта на синергията, ще видим, че бяха създадени определени монополистични структури в селското стопанство – във вашите разисквания вие говорихте и за засилването на някои отрицателни вътре, външни фактори. Разходите, външните фактори не стават вътрешни. Също така се споменах социалната и естествена среда и не на последно място съвременното селско стопанство – е, осигурява стоки и продукти, които не се подават на, лесна, на лесно обобщение. Така бих обобщил дискусията до сега. Е, идеята за нова пазарна економика възникна и там е, промишленото селско стопанство преминава в е, социално балансирано селско стопанство. Тези тенденции в развитието на индустриалното замеделие търпят въздействие на следните фактори. Първо, необходимостта да се гарантират определени, да се гарантира определен социален и економически баланс – Второ, необходимостта в въвеждане на определени промени, свързано с прехвърляне на економически излишъци. Проучвани в нашата катедра говорят за това, че 25% от излишъците всъщност изтичат на ниво производител тези излишъци преминават към онези, които преработват храната, след това онези, които продават стоката и в крайна сметка всичко се плаща от потребителя. И този излишък трябва да се върне към първоначалния производител. Това е основният принцип на подкрепа, който Европейския съюз реши да въведе за стопанствата. Това не е привилегия. Ако искаш политика на балансирано развитие, извинявайте, е, ораторът се поправя, излишъка трябва да се върне към първоначалния производител. Защо имаме нужда от ОСП в този контекст, който представих? В условията на задълбочаваща се глобализация, фермерите обръщат внимание само на търговската функция, без да обръщат внимание на други, които не се ценят от пазара или пък които водят допълнителни разходи, като е, замърсяване на околната среда. И второ, економическият е, излишък е, преминава от селското стопанство, независимо от е, очакванията на обществото. Освен това, Индустриалният модел води до там, че някои региони с по-малко благоприятни условия са поставени в условия на неравнопоставеност и когато, и когато се повиши цената за потребителите, с продоволствената сигурност бива застрашавана. Индустриалният модел, дните на индустриалния модел са преброени. Доводите в полза на този модел не издържат на днешните условия социалният и екологичен модел са много важни, в индустриалния модел на тях не се обръща внимание. Сега ние, ние трябва да осигурим институционална подкрепа за доизграждане на модела, особено в период, в който природните ресурси са недостатъчни. По тази причина трябва да възприемем именно тази гледна точка. Ако искате да разберете повече за значението на ОСП, трябва да отчетем следното. Има някои области, в които ОСП повишава ефективността. Това въжи за области, в които а, се обръща внимание на външните фактори, обществените стоки, т.е. втория стълб. Продоволствената сигурност, особено в период на засилено потребление, би трябвало да доведе до усилия за по-високо качество и предоставяне на повече информация за потребителите. Важното е да се запази баланс от една страна економическото управление, от друга страна е, са аспектите, свързани с социалното и екологично управление. Тези три елемента трябва да се обединят. Проблемът е от системно естество. ОСП трябва да се прилага в целия Европейски съюз, но заедно с това социалните потребности и очаквания са различни в различните държави членки. Економическите условия са различни и за това сме свидетели на диспропорции. За да премахнем тези диспропорции, ние трябва да променим алгоритма. Социалните, економическите и екологичните аспекти не са еднакви във всички държави членки. Ролята на ОСП обаче е гарантирането на определени всеобщи принципи. Ето защо трябва да се намери компромис. Борбата за компромис е видна и в предишната финансова рамка 2013 година. И в заключение, ако направим сравнение между Централна и Източна Европа от една страна и останалата част от Европа, потенциалът в селското стопанство е различен. Това означава, че ефективността на преките плащания би била е, по-висока. по-малко натиска върху околната среда. Това означава, че имаме някои резерви спрямо индустриалното селско стопанство. От друга страна, проблем, промените могат да бъдат много по- драматични. Отчитайки този потенциал, мисля, че ние можем да диверсифицираме дейностите в селските региони. Специфика за Польша е относително ниската е, възраст на производителите. Но от друга страна, технологиите са на по-низко ниво, което ни спъва и затова имаме а, различни инвестиционни потребности. Ако погледнем на ако погледнем системата в дългосрочен план, това става очевидно. Благодаря ви. Мисля, че може би. И аз ви благодаря. Мисля, че много интересни неща казахте и съответно събудихте много въпроси у нас. Сега господин Цимер Манис от Латвийския център е следващия оратор. Той ще говори за въздействие на общата скостопанска политика. Слушахме до сега текст за първия стълб, сега продължаваме нататък.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 разсъжденията си по темата. Благодаря на всички, които помогнаха на Латвия с идеи за това, как нашата страна може да работи по-добре. Бих искал да се съсредоточа върху избора ни, дали да разглеждаме замеделието или само развитието на селските райони. Ето това е един въпрос, който вълнува цяла Европа и той е тясно свързан с други аспекти, като например как искаме да развием селските райони в Латвия, пък и в цяла Европа. Последните 10 години имаше социално-економически на, напускане на страната. Какво имам предвид? Селата обезлюдяха. След комунизма селските райони се обезлюдиха. Това оказа своето въздействие върху производителността в Латвия. Референтните плащания, що се отнася до прехите плащания, цифрите са такива, че след разпадането на съветското замеделие, ние пострадахме наистина много. Много се радваме, че отново сме в Европа. Отново сме на общия пазар. Но отправната точка ще, ще да бъде много различна, ако не бяхме имали а, съветско минало. Така или иначе, така стоят нещата и трябва да го приемем kas raksturo ļoti izteikti Latvijas lauks. Как ще се развива замеделието в Латвия? Какви са настроенията? Младите хора изтичат към градовете. Какви стимули можем да им дадем, за да останат те в селските райони, да бъдат по-активни? и да работят. Виждате разнобоя между приходите на хора, които живеят в селски райони и в градски райони. Над 40% е разликата. Виждате какво огромно разминаване. Не става дума само за развитието на селските райони. Ще трябва да намалим това разнообразие, многообразие. Работим по въпроса. Намерението ни е 2030 година вече да сме намалили тази огромна разлика. На този слайд виждате броя на служителите в Латвия. Той спада. Прежде говорившата дама от Латвия също го спомена. в рамките на 5 години в селските райони над 60 000 души са загубили работните си места, защото тези работни места са изчезнали. Едно лице в селските райони генерира едно работно място в сектора на услугите или в обработваемия е, сектор. Това не бива да го забравяме. По отношение на производството, темпът на нарастване не е толкова бърз, колкото искаме. Негативното въздействие на обезлюдяването на селата и липсата на работни места не може да се компенсира с увеличаването на производството. Опитваме се, разбира се, да повишим производителността Само 3% от активното население се занимава с земеделие. На 20% от нашите земеделски стопани вече са на пенсионна възраст. Това са хора, които нямат друга альтернатива и нямат други възможности да намерят работа, нито в селските, нито в градските райони. И ето за това има такъв голям брой малки стопанства в Латвия. Ако погледнем економическата дейност, тя обикновено е в големите градски райони. Само 1,4% от 2,2 милиона хектара земя се използват. Това е много малка площ, малка територия. Много е трудно поради това да накараме нашите фермери да разберат, че трябва да поставят земя под огър допълнително. След това безработицата. Това е един бич, който засяга цяла Европа и най-вече селските райони. В някои от районите на Латвия безработицата е стигнала до 80%. Това може би е временно явление и разбира се, съвременното земеделие не е толкова енер... трудоемко. Виждате на следващия слайд как изглежда нивото на безработица в страната. И така обезлюдяват се селските райони, трябва да разрешим тези проблеми в селските райони. И не само земеделието може да помогне тук. Имаме 200 000 души, които са напуснали селата, напуснали са, между другото, страната изобщо, не просто са се преместили от селски в градски райони. Така че това е национален проблем. Имаме по-малко денокоплаци, което засяга економиката на цялата страна и води до сериозни проблеми. Младите хора напускат селските райони, и трябва да се опитаме да намерим начин да ги убедим да останат. Ако там няма обаче работа, какво можем да им предложим? Разбира се, че ще се напуснат селските райони, ще се отидат в градовете, ако и там няма работа, се отива в чужбина. Виждате, че имаме някои селски райони, където гъстотата на населението е много слаба, а след това имаме гъсто населени селски, извинете, градски райони. Има общини в Латвия, където има под трима души на квадратен километър, което наистина като цифра е, е особено в европейски план. Всичко се концентрира около големите градски райони, където е съсредоточено и населението. Има хора, които живеят в провинцията, но обикновено те пътуват до е, градовете, за да работят. Е, много често се случва това. Виждаме също така и плащанията. Няма пряка връзка между средствата, които се заделят за разплащане и броя на хората, които ги получават. Ако погледнем интензивното земеделие, ще видим, че там са концентрирани е, най-много от получателите на тези средства, а не е, сред цялото население. Цените на земята в Латвия се покачиха 10 пъти в 2004 година. Това са спекулативни операции до известна степен. Очаква се цените на обработваемата земя да се покачват, а онези, които изкупуват земята, обикновено не са фермери, така че плащанията за фермери могат да се окажат в джобовете на хора, които изкупуват земя с спекулативна цел. За живеещите в селските райони е, са много важни всички социални услуги, Някои искат да живеят в райони, където има какво да се прави и през уикенда, където има добри транспортни връзки. Ако имате трима човека на квадратен километр, то тогава няма как да има такива услуги. Част от тези промени са неизбежни, но ние не бива да ги игнорираме. Това са тенденциите в Латвия. Благодаря, че ми дадахте възможност е, да представя е, тези идеи. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. Сега давам думата за въпроси и обсъждане на темите. Може би като начало позволете да задам първи въпрос към професор Чижевски. Вие казахте, че разискването, което се води тук в Комисията по земеделските въпроси, често пъти води до оформянето на нови решения. И оформят и нова економическа политика. Мисля, че сте напълно прав. Разбира се, агроекономиката е нещо много специфично и то се определя от факта, че земята като ключов фактор на производството не е мобилна. Следователно, производството в земеделието е много различно от производството в, останалото, е, в останалата економика. Вие казвате, че трябва да се търсят универсални решения, които са съобразени с е, практиката на място. Но въпросът е, тук е как да се формулират тези универсални решения, които да се приемат от всички и съответно да придобият подходяща форма, като се отчитат съответните специфични аспекти на регионите. Имам въпроси към втория оратор. Вие говорихте за сделките с земя и смятам, че това е проблем за много държави членки. Въпросът е кой купува земята, дали капиталът го прави и ако това е така, следователно се деформира селскостопанската политика, защото малките, е, дребните е, стопани трудно могат да се конкурират с едрия капитал. Следователно, ние трябва да отстояваме този принцип, земеделските стопани да могат да използват земята за земеделие. Стопаните са е, хора и е напълно оправдано от тяхното желание да формират доход. Много трудно ще намерим решение по този проблем. Сега стигаме до другия проблем за обезлюдяването на селските райони. Господин Ян има въпрос. Заповядайте. Чудесно. Вие сте незаменим в нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Описанието на социално-економическите проблеми в земеделите е от а, значение за нас. Земеделието може да е предимство, но то не може да се прилага спрямо общото население на една държава и не може да предопределя економическото развитие на един регион. По първи въпрос говорихме за спекулативните сделки с земята, как се борави с земята. Това може да има отношение към безработицата. Ние трябва да гарантираме следното. Плащанията по първи стълб трябва действително да достигат до земеделските стопани, които управляват парцели. Смятате ли, че тези мерки са достатъчни или трябва да помислим и за още нещо? Второ, економическата политика. Стратегията, която обмисляме тук и в нашата комисия, е да помислим как да си послужим с втория стълб, а също и с кохезионните фондове но те са така устроени, че държавите членки и регионите имат право на съвместно вземане на решение. Ние от наша страна не можем да кажем какви да бъдат условията. И сега въпросът ни – дали сигналите, които излъчва Брюксел, са достатъчни или вие бихте желали да отправите препоръки към нас. Като тук отбелязвам, че нещата не се свеждат единствено до пари, а по-скоро до стратегия. Господин Гладфорд, имате ли въпрос? Не. В случай, че няма повече въпроси, ще се обърна към нашите експерти с покана да коментират по направените бележки. Да, ще започна аз, тъй като бяха зададени въпроси към мен. Господин председател, когато един моряк не знае какъв курс поема, то всеки вятър би му попречил на плаването. Следователно трябва да знаем на къде тръгваме. Общата селско-стопанска политика се оформя именно тук, вече в продължение на много години. Често пъти се вземат решение при възникване на конкретни проблеми, което обаче не означава, че това ни помага да оформим новата земеделска економика. Аз говоря за агроекономика и имам предвид конкретните мерки, които се предприемат. И те трябва да са такива, че да можем да установим конкретните проблеми и да се справим с тях. Тук говорихме за дохода, който зависи от категоризацията на земята и от нейното местоположение, но като че ли пренебрегваме екологичния аспект. Нещата обаче се променят с времето. Сега положението е такова, че една трета от отпадъците, които генерираме, не могат да се поемат от природата, тъй като това превишава нейния капацитет. И тук опираме до другата роля на земеделието. Европейския съюз се взе много добро решение по втория стълб, а именно да се отчете регионалния аспект. Като говорим и за екологични условия този смисъл ние сме лидери в света. Американците са след нас, азиатците са далеч след нас. Като цяло това е много добра посока, в която сме поели. И то е така, защото сме установили какви са конкретните ни потребности и как да отговорим на тях. ние въвеждаме една нова агроекономика. Това означава, че въвеждаме нови елементи в стопанската си дейност, в изчисленията си, които преди не са ползвани. И те са обвързани с стойността на земята. Това генерира печалби, но не за земеделците, печалби, които се освояват от други субекти по веригата, например тези, които преработват продукцията, прекупвачите и подобни. Разбирам, че този процес е труден. Той е труден и за земеделските стопани, а именно оценяването на земята също толкова трудно е да оценим и стоеността на водата. Водата е обществено благо. То не принадлежи единствено на земеделските стопани. Говорим и за защита на околната среда. Вие, господин председател, питате има ли универсални решения. Универсален може да бъде един принцип – ние приемаме моделът основан на пазара и имаме този универсален принцип за търсенето и предлагането. Той винаги действа. Но едновременно с това се интересуваме и от разходите за производство и приходите. Как постъпваме с разходите на практика? Това е всъщност проблема, който се решава по различни начини в различните региони. Политиците вземат решение, които се отнасят до агроекономиката. Ние трябва да изберем правилната посока. Не мисля, че можем да се отклоним от е, вече определената посока. Смятам, че нещата работят доста добре, но бихме могли да добавим някои от новите елементи, които бяха посочени. Благодаря. Благодаря, господин професор. Следващият оратор. Благодаря много. Тези въпроси са много удачни. Проблемът за това, че сълскостопански земи се изкупуват от хора, които не се занимават с селско стопанство е може би по-характерен за източна Европа. Това е проблема определено в Балтийските страни. Мерките за подкрепа всъщност не осигуряват подкрепа за, производите, за сълскостопанските производители. Трябва да се замислим за това, че обвързваме хората с земята, че те са напълно зависими от плащанията на площ. И за много хора това е основният е, източник на доходи. сълскостопанските, големите сълскостопански е, предприятия, които биха могли да работят по-ефективно, нямат достъп до земята, тъй като тя вече е придобита от други. Що се отнася до допълнителни, допълващите плащания, дали са достатъчни, аз не смятам, че отношението към нас е справедливо, или поне все още не. В селските е, региони е необходимо да се увеличат инвестициите. Необход... Големите инфраструктурни инвестиции обикновено се правят в градските райони, а не в селските. Но и в селските райони има потребности, само че там гъстота на населението е по-ниска и инфраструктурните проекти струват по-скъпо. И е напълно възможно да се и дори има случаи, в които пътищата в слабо населените райони не се ремонтират. А това само ускорява процеса на обезлюдяване. Има една възможност, която до сега не, е, не, е, не е обърнато внимание, е имайки опитът от съветското селско стопанство, имаме много неизползван потенциал. И този потенциал е много по от това, което се използва. Как, как да се възползваме от този потенциал? Очевидно, има фактори, които не желаят този потенциал да се оползотвори. Благодаря много и с това стигнахме до края на днешното заседание. Освен ако някой няма желание да се изкаже, госпожа Калията не се изказа. Надявам се следващото заседание да се изкаже. Ако няма други желащи, ще се опитам аз да резюмирам за казаното. Целта на заседанието беше да обсъдим опитът на новите държави членки в областта на ОСП. Върнахме се доста назад в периода преди присъединяването. Не бива да забравяме факта, че присъединяването имаше особено значение за държавите членки. За нас това означаваше присъединяване, възприемане на съвсем различна политика, съвсем различен подход, съвсем различен свят селските региони са доста по-изостанали в сравнение с старите държави членки. За отговори на въпроса на госпожа Магинес, да, качеството на живот в селските региони определено се повиши след като бяха въведени, след като започнаха да се осъществяват процеси, които вече са необратими. Определено обаче се запазват някои диспропорции, особено, що се отнася до индустриалното земеделие и екологосъобратното. Селското стопанство беше индустриализирано сега обаче нещата се промениха и е много трудно да се намери еднотипен подход. Възниква въпрос дали конкурентоспособността трябва да бъде основният критерий при селскостопанското производство и ОСП като цяло. Може би не говорихме достатъчно за продоволствената сигурност, но на мен ми се струва, че след присъединяването продоволствената сигурност се повиши, тъй като имаме повече пазари, имаме достъп до повече висококачествени стоки. Функцията на днешното селско стопанство. Говорихме, засегнахме този въпрос, засегнахме и заключенията, които можем да извлечем за бъдещето. Обеден съм, че това, което казахме днес, ще обогати дебатът и в рамките на трилога. За... Повдигнахме въпроса за това дали малките стопанства са решение или проблем. А ако те са решение, как може да се използва това решение и накрая каква е цената и кой ще я плати. Често смятаме, че малките стопанства могат да функционират по същия начин като големите, че разликата е само в мащаба. Не е така обаче. Малкото стопанство не може да произвежда по същия начин. има нужда, малките стопанства имат нужда от различен модел. И накрая. Разликата разликата между място, в което се произвежда храната и място, в, което, в което тя се потребява. Как могат масите да се доближат повече до полето, ако мога така да се изразя образно? И нататък, каква европейска политика, освен ОСП, политиката за развитие на селските региони може да повлияе върху селските региони. Въпросът очевидно без е, необходимата инфраструктура не можем да решим проблемите на селските региони. С това искам да приключа. Благодаря на експертите. Понеделниците са винаги трудни, тъй като започва работата в парламентарните комисии. Някои колеги не могат е, да стигнат на време, други колеги е, все още празнуват но мисля, че с експертите успяхме да привлечем достатъчна аудитория. Дебатът беше интересен и отсъстващите със сигурност ще бъдат информирани за съдържанието. Следващото заседание 29 е и 30 май. Ако нямате други въпроси, закривам днешното заседание. Приятна вечер! Още един път благодаря на експертите. Вашите изложения бяха много интересни и се надявам, че разговор ще продължи и по време на конференцията в Краков през юли. Третата конференция на тази тема надявам се да се видя с всички експерти там в Польша. Благодаря ви!